и 30 часа. Публикуване дневния ред за заседанието на страницата на Европейския парламент. Закривам заседанието и ви пожелавам лека нощ.